Cari colleghi, buongiorno a tutti. Eh, Уважаеми колеги, добре дошли. Съжалявам, че започваме заседанието с известно закъснение, но имаме оправдание за това – имаше среща с председателите на подкомисиите по правата на човека и отбрана и сигурност от една страна и 27-те посланника на страните от Европейския съюз от друга. Нашият приятел, бившият посланник на Италия в Кабул, знае колко са надарени словесно, посланиците и колко е оживена размяната на мнения. Затова не можахме да бъдем точни. От името на всички нас искам да поздравя сред нас доктор Секои. Той е за първи път при нас в комисията АФЕТ. Радваме се да го видим. Той е специален представител на Европейския съюз за Афганистан а, от юни 2009 година, почти по същото време, когато започна нашият нов мандат като депутати, той стана пълномощник и за Пакистан. Този двоен мандат отразява комплексният характер на тази арена на световни събития, и ние ще задълбочим своята размяна на мисли по този въпрос. Много се радваме, че имаме възможност да разменим мнения с, с, в тази комисия. Между впрочем, предшественика на доктор Секви, доктор Фендрел, почти пет пъти, мисля, е идвал в тази комисия по време на своя мандат. Това е сътрудничество, което ще продължи и сигурен съм ще бъде все така плодотворно. Нашата комисия отдавна се занимава с въпроса за Афганистан и с всички критични въпроси, свързани с тази тема. Особено сега, непосредствено след изборите, щекотливите въпроси, свързани с провеждането на самите избори държавата прави първите си стъпки по пътя към демокрацията и се надяваме, че те ще бъдат правилни. Надявам се, че това наше заседание ще бъде плодотворно, защото ще говорим за много интересни теми. какви са, например, изгледите за бъдещото правителство на Афганистан? Това е свръхинтересен въпрос. Също така можем да се попитаме какъв принос може да окаже международната общност, особено ние като Европейски съюз. Има и още един деликатен въпрос, а именно координацията между отделните действащи лица в международната общност. Напоследък се очертаха разногласия. Какво да е нашето поведение, какви да бъдат нашите идеи какви уточнения и пояснения можем да внесем в целите тези отношения. Засигурен сигурен съм, че нашите колеги ще имат е, въпроси към вас, ще имат коментари, бележки. И искам още от сега да кажа, че със сигурност ще говорим за въпросите на човешките права, за националната сигурност и за законодателството което е свързано с всичко това и което няма нищо общо с това, на което сме свикнали тук в западните страни, например правата на жените. Само това ще спомена. Още нещо, което си струва да засегнем като тема е евентуалната избирателна реформа преди следващите избори през 2010 година. Може би ще имате какво интересно да споделите в това отношение с нас. Не по-малко критично е положението с търговията на наркотици. Има доклад на Обединените нации по този въпрос, както и по свързаната с наркотиците престъпност. В началото споменах, че посланник Секви изпълнява двойна роля за двете страни Афганистан и Пакистан, т.е. има мандат на специален представител и по отношение на двете страни, а тези две страни се намират в критичен регион. Интересно е да ни разкажете какви са отношенията между тези страни в този регион, каква е стабилността в региона. Има ли добро сътрудничество между тези две страни или не? Още една тема, която би ме интересувала в рамките на моето въведение, искам да спомена и не, е темата за това какво ще бъд, какви ще бъдат последствията от историческата среща на върха между Афганистан и Европейския съюз, проведена през юни тази година в Брюксел. Това са основните теми върху които смятаме да съсредоточим вниманието си. Не смятам да отнемам повече време. Направо давам думата на нашия приятел, координатора доктор Секли. Благодаря, господин председателю. За мен е голяма чест. За мен е голяма чест да говоря пред такива високопоставени представители. С нощи пристигнах от Кабул. Веднага след днешната среща ще се завърна там отново. Ситуацията тези дни в Афганистан е изключително сложна. А сега, отзовавайки се на любезната ви покана, искам да се изправя пред вас и да кажа следното. Господин председателю, Виждал съм ви вече, една вечер, в катакомбите между Кабул и Алабад. Един изключително опасен регион, в който се работеше по възстановяването на един разрушен мост. Ако ми позволите, господин председател, ще отправя особена благодарност към заместник председателя Провера, защото той е човека, на който дължа присъствието си в, в Пакистан днес. Тогава той беше председател на външнополитическата комисия в Италианския сенат. Тогава той ми възложи доверието си да пътувам в Афганистан и той въобще направи възможно моето пътуване. Господин председателю Проеда, вие сте отговорен за това, че аз днес стоя пред вас. Уважаеми господин председател... Господин председател, госпожи и господа, колегите ми са ми подготвили едно много красноречиво слово, което аз нямам намерение да чета. И то защото предпочитам да ви запозная по-непосредствено с положението. Ако бих прочел подготвения си текст, обаче бих започнал с въпроса за сигурността. Несъмнен факт е, че днес ставаме свидетели на все по-голяма несигурност. Всичко сочи в тази посока от 2007 насам. Местата, които са несигурни, са все повече и повече. Размериците обхващат и други части от страната, които доскоро бяха смятани за по-сигурни. И всичко това, когато Афганистан е изправен пред два проблема, бих казал два вируса – Първият е вируса на отчаянието, на обесърчението на някои слоеве от афганистанското общество, от афганистанския народ, що се отнася до техните очаквания. Хората се питат и все повече се питат как се е подобрил животът ми през последните няколко години. И разбира се, това е сложен въпрос. От 2001 година насам очакванията на хората, ежедневието им да се подобри, са все по-високи. Очакванията им за възстановяване на страната, но след 30 години война това далеч не е лесно. И другият вирус. Другият вирус, който е <laughs> почти парадокс, почти физиологичен парадокс. Това е умората на донорите умората на приемника, ако щете. Удовлетворяват ли ни резултатите, които постигаме в Афганистан? Господин председател, вие тук споменахте изборите и това е най-животрептущият въпрос, пред който сме изправени под настоящем. Позицията на Европейския съюз от самото начало е ясна. Ние подкрепяме процеса, не подкрепяме и не се противопоставяме обаче на който и да било кандидат в изборния процес. И този процес най-сетне предстои да приключи и ако е необходим втори кръг, балотаж, той трябва да бъде произведен не по-късно от месец октомври, понеже, както знаете, оттам нататък предвид сложната организация на процеса, която е необходима, е, сезонът е, не би ни позволил да направим нещо повече. Афганците още повече са уморени от този продължил вече доста дълго процес. Освен това е от съществено е, значение е, да се гарантира изпълнението на избирателните процедури. Процесът, процедурите е, зависят от две институции е, избирателната комисия, която е афганска и трябва да подчертаем, че това са първите афгански избори от 30 години насам и на второ място е, комисията по жалбите в е, връзка с изборите в състав от трима чуждестранни представители, посочени от ООН и двама представители на Афганистан. Тази комисия инспектира изборите е, в определен брой избирателни райони. Не по-малко важно е да се запитаме какво ще стане на следващия ден, следващия ден след изборите. На афганците е необходимо едно компетентно и ползващо се с политическо доверие правителство. Необходим е нов е, обществен договор. Нов договор, казвам, между правителството и гражданите. Възосновата на политическата програма на победилия кандидат. Налица е подкрепа за свикването на международна конференция в Кабул. Правителството, новото, новото правителство трябва да демонстрира отговорност пред е, народа на Афганистан. И разбира се, е, при едни избори имаме и добри и лоши новини. Лошите новини са е, твърденията за нередности, за измама и е, комисията по жалбите разследва тези твърдения. Но има и добри новини. Първата добра новина бе, че предизборната кампания бе жива, активна и при това проведена с достоинство. Вниманието бе насочено към проблемите на деня. Афганските граждани участваха много активно, оживено в кампанията. Например, дебатите е, по радиото и по телевизията между кандидатите бяха проследени от милиони афгански граждани, които които очакваха отговори на своите въпроси от кандидатите. Очакваха кандидатите да предложат на страната решения. Етническото измерение на процеса също можем да кажем вдъхва увереност. За разлика от първите президентски избори, сега и, и двамата главни кандидати, президента Карзай и доктор Абдула, получиха гласове и е, в избирателните райони, в които мнозинството от населението не е, е от един и същ етнически происход с тях. И самият факт, че изборите бяха добре организирани, е, е сам по себе си добра новина. Може да си представите една страна, в която много хора на различни места из, из страната не, не са виждали през живота си молив или бюлетина. В някои случаи трябваше документите по, по изборите да бъдат пренасени с магарета до най-отдалечените планински села. Преди няколко седмици разговарях с ваши колеги от е, Американския конгрес. И един от тях, е, сенатор Канси, е, ми каза, ако си дадем сметка, че миналия път избирателната активност беше ниска и обяснението е, че денят бе дъждовен, ако сега имаме предвид всичките заплахи, отправени от талибаните, хора, на които пръстите на, на ръцете, е, носовете е, са били отрязани от талибаните. Имайки преди тези нови обстоятелства, е, активността на афганските граждани е свидетелство за това, че те са готови да поемат съдбините си в свои ръце. И всичко това, в край на края, ще опира до един единствен въпрос. Положението за, за сигурността. Сигурността е един комплексен, многостранен въпрос, определено военен характер е, на първо място. Според е, доктрината на НАТО, е, знаете, сигурността е свързана с налагане, изграждане и, и поддържане Но има и други измерения на, на сигурността, не само военното. Едно от тях е развитието, економическото измерение на сигурността. Ние е, казваме, че е необходимо да спечелим сърцата и умовете на хората. Вярно е, но и невярно същевременно. Е, според мен е, би трябвало, преди да ги спечелим, да храним умовете, а и стомасите на хората. Без економическо развитие, без подобряването на економическата обстановка не бихме могли да спечелим сърцата и умовете. Но има и друго едно. Друго едно измерение. Е, и в, това, и в това отношение, според мен, Европа върши много полезна работа. Става въпрос за институционалното изграждане, за институционалното измерение. Това, което е, наблюдаваме понякога в Афганистан е, че държавата, особено на, на местното равнище, не се ползва е, с доверието, че може да осигури основните обществени услуги от охрана и сигурност до правосъдие, през образованията дори и създаване на работни места. По-нататък, е, талибаните е, процъфтяват, можем да кажем, в някои части на страната, просто защото няма държава. Държавата не присъства. Да вземем следния пример. Ако близо 60% от случаите, които следва да бъдат гледани по съдебен ред, се свързват с правото на собственост. По селата е възможно или жалбата да бъде уредена насилствено, примерно, ако се жалвам от съседа си, или е, е, въпросът да бъде решен от съда. Но ако няма съд, или ако той е некомпетентен, е, е, неспособен или корумпиран, то хората биват обезвластени. И тогава талибаните е, се явяват в, в този вакуум, раздават правосъдие и изпълняват своите е, присъди в кавички. Същото можем да кажем и за, и за образованието, и за, и за заетостта. Е, има различни оценки е, за това колко са последователите на талибаните. 50-70% казват някои, но те се присъединяват, повечето от тези хора се присъединяват към талибаните, просто защото нямат економическа альтернатива. На някои места от страната знаем, че на, на последователите на талибаните се плащат около 300 е, долара месечно. И други възможности за препитание просто няма решаването на, на, на този проблем за институционалната сигурност, е, според мен, е, ще е, обърне нещата, съчувствието, които някои изпитват към талибаните, няма, няма повече да, да има основание. Аз, аз така казвам, казвал съм го и, ще го повторя. афганското правителство, когато става въпрос за количествен принос на, на нашето участие. Аз казвам, че по-скоро афганското правителство би трябвало да, да се разпростре широко из страната от Кабул а, и, и навсякъде из Афганистан. Еопол, полицейската мисия на, на Европейския съюз, по-нататък осигурява няколко неща. Първо, подпомага се реформата на афганската полиция. А полицията е основен елемент от институционалното измерение на сигурността. Еопол е, взаимодейства с американската мисия, така наречената CSTC Алфа. Особено за създаването на организация на полицейските служби, в е, това число за разследване на престъпността, имайки предвид високата престъпност в страната. Е, До преди няколко месеца Министерството на вътрешните работи не разполагаше с възможности за събиране на оперативна информация, а знаете, оперативната информация е от съществено значение за всяка полицейска дейност по-нататък укрепването на връзките между полицията и е, съдебната система е, е задача, е, за чието решаване съдейства ЕУПОЛ. И в тази връзка нека кажа следното. Числеността на ЕОПОЛ е все още недостатъчна. Е, по последни данни имаме близо 270 чуждестранни полицейски служители – трябва да си дадем сметка, че в край на краищата от е, е, желанието на държавите членки на Европейския съюз зависи е, дали на, на терена ще има е, достатъчно е, е, хора, които да, да изпълняват задачите на ЕОПОЛ. Е, от съществено значение е, е числеността на ЕОПОЛ да е достатъчна за задачите, с които се занимава мисията. Още нещо от е, голямо значение според мен е, е регионалното измерение на нашето присъствие в Афганистан. Е, доста дълго време някои гледат на Афганистан като на една единствена криза, а не е така. Трябва да разгледаме един по-скоро регионален сценарий, не само от гледна точка на отношенията между Афганистан и Пакистан, а, а, а, а по-широко. Става въпрос за региона като цяло. И за това кой би могъл да влияе положително или отрицателно върху стабилността на Афганистан и на региона. И тези сили в региона трябва да бъдат ангажирани. Аз, аз твърдо вярвам, че е в интерес на, на всички ни Афганистан да бъде една стабилна държава, поддържаща дружески отношения е, с всеки го, е, без да очаква подаяние от никого. Е, от една страна вносител на сигурност, Афганистан би трябвало да стане износител на сигурност. Още нещо, господин председател, въпросът за помирението много често говорим за помирението с талибаните. Аз бих искал да развия пред вас своята представа. Нека най-напред кажа, че на мен думата помирение не ми допада. Аз предпочитам друга една дума приобщаване. И, и, и приобщаването в случая е нещо съвсем конкретно. Въпросът опира до това. Дали да разговаряме днес с онези, които определяме като талибани, като бунтовници и прочи? Отговорът ми е да. При определени ограничения, които не бива да бъдат нарушавани. Първата разлика, която трябва да се прави е между помирението и реинтеграцията. Реинтеграцията е за онези, които са уморени от, от от битките, е, е, е, масата от, от последователи на талибаните, които не са идеологически мотивирани. И ако разгледаме света на талибаните, ще видим, че той е фрагментиран. Той далеч не е, не е хомогенен след, след последователите, сред последователите на Афганистан а, а, има хора, които са привърженици, например, на Алкайда. Има и други, които са по-скоро неудовлетворени от а, участието в политически и обществен живот е, което е, им гарантира държавата. Има, има и, и, и престъпници, е, които поначало са врагове на всяка държава. Има ги и онези, които просто изчакват. Дали държавата може да им предложи нещо, особено ако гледат на нея като на слаба държава, и бежанци, живели в продължение на години бежански беженски лагери, които са отчуждени от каквато и да била социална реалност. И по-нататък за помирението. Мисля, че нещата следва да се основават на няколко принципа и преди всичко зачитането и спазването на Конституцията. Понеже Конституцията е, е един много конкретен репер. Защо? Защото Конституцията полага редица ограничения, които не могат да бъдат прескочени. Най-напред става въпрос за републиканска конституция вече. Не можем да говорим за е, ислямско емирство. Конституцията е, прогласява равенството между мъжете и жените. И, и е, това е неоспорим принцип. Той не може да бъде нарушен, не може да се забранява повече на жените да е, посещават учебни заведения. По-нататък е, Конституцията провъзгласява зачитането на основните права и свободи. И, и това също не може да бъде забравено. И ако този политически процес, основаващ се на Конституцията, е отворен за а, онези, а, които признават ограниченията, признават принципите, толкова по-добре. В същото време, приобщаването, а, думата, която аз предпочитаме, е и още нещо. Трябва да направим така, че всички онези, които гледат на процес на помирение като основаващ се единствено на една или дадена етническа принадлежност, би трябвало да получат право на участие. И така е, процесът би могъл да даде резултат, пак при условие, че това е афгански, макар и подкрепен от международната общност, но афгански процес. И в същото време при условие, че процесът е, се приема от другите регионални субекти. Какво може да направи Европа? Мисля, че Европа вече прави много, но може да направи повече. Най-напред, от финансова гледна точка, от 2002 година насам към днешна дата Европа е предоставила повече от 8 милиарда евро на Афганистан. И тук става въпрос за невоенна подкрепа. Европа работи в области, които са от неоспоримо съществено значение. От земеделие през здравеопазване, през институционално изграждане, опазване на реда, полицейската мисия, за, за която споменах. Генерал Майон, един ваш бивш колега, води наблюдателската мисия на Европейския съюз, която играе изключително важна роля, не само наблюдавайки избирателния процес, а и подготвяйки, обезпечавайки така наречения от мен електорален цикъл – да не забравяме, че до година предстоят парламентарни избори и за пръв път в страната избори за местни или, или окръжни съвети. И а, толкова по-важни са те, а, защото ще сведат а, държавата до местните общности. Те ще, ще бъдат лицето по места на афганистанската държава. Не бива да забравяме, че всички най-важни форуми, посветени на Афганистан, се състояха в Европа. Бон, Лондон, Рим, Париж, Хага, а, а се говори и за нови подобни форуми. И а, афганците гледат много положително на този европейски принос. Но понякога афганците питат, що е то Европа? И аз така отговарям. Европа е една обща система на споделени ценности и сред тях са правата на, на човека, отговорността на държавните органи, прозрачност на управлението. И точно от това се нуждае афганската държава. Бих отишъл и по-далеч и, и бих казал, че европейският проект, е, довел до, до изграждането на Европейския съюз, се основава на както идеализъм, така и реализъм. Основава се на преобладаващия споделен интерес вместо на съперничеството. И ако е, тези принципи бъдат реализирани на регионално е, равнище, в случая в един регион, в който взаимното недоверие е реалност, който от друга страна е, разполага с много економически възможности, както на времето и Европа. Знаете, е, проектът се основаваше на, на стоманата и въглищата, на ергоносителите. Е, и предвид тази прилика, бихме могли да предложим своя опит на региона. Какво може да направи по-нататък парламентът? Най-напред трябва да подчертая, че аз съм привърженик на парламентарната дипломация. Е, парламентарната дипломация е от съществено значение, е, особено е, в положение като това, в което се намира Афганистан, където институциите са нови. В Афганистан парламентът те първа има да играе своята роля. И мисля, Онези, е, е, които са най- верните привърженици на един по-добър, на един по-стабилен Афганистан очакват вашата е, подкрепа и съдействие. За тях вашият интерес би бил нещо много обнадеждаващо крайна краща не бива да забравяме, че Афганистан е една, една млада страна. 60% от населението на Афганистан е на възраст под 30 години. И ако се запазят очерталите се демографски тенденции, след 15 години близо 70% от населението на Афганистан ще бъде на възраст под 20 години. Така че ние трябва да запазим ангажимента си към Афганистан, за да не изгубим едно цяло поколение. Бих искал да кажа няколко думи за Пакистан сега, ако ми позволите, съвсем, съвсем кратко. Вероятно, ако искате, под формата на отговори на зададените въпроси. Благодаря, господин посланник. Вашето изложение бе много пространно. Аз няколко идеи подхвърлих и вие дадохте много отговори, говорейки. Нека направя някои бележки преди да започнем. Първо нещо лично. Посланникът бе достатъчно любезен да цитира последната ни среща в Кабул, когато а, бях кмет на Милано, той беше италиански посланик И там а, наистина бяхме в Афганистан за построяването на мост, който в последствие се срина. Естествено, ние е, не бяхме е, там само за да по поощряваме строителната индустрия, а защото а, град Милано а, беше изпратил а, на а, Кабул а, 49 автобуса и още по-малки превозни средства, с които така да се разшири е, транспортния парк на града. Е, също така е, кофи за, е, камиони за събиране на буклука бяха изпратени, които да помагат. Е, спомням си този случай е, във връзка с възстановяването на моста. Много, много релевантна среща Колеги, искам да ви помоля да не превишавате време за изказване от две минути, защото посланникът ще бъде с нас само ограничено време. И не само за това, между другото, а защото темата е важна, поради което има много записали се за изказване. Моля да се ограничите до две минути изказване. Господин Берман, председател на делегацията на Европейския парламент за отношенията с Афганистан. Maar ik zal in het Nederlands spreken, want dat is mijn taal. Ще говоря на холандски, майчиния си език. Слушах внимателно господин Секо и много бях впечатлен от личния му кораж, от анализа, който направи. А, бях впечатлен от предпазливостта му, съчетана с яснота. Именно такава е ролята му. А, Искам да се огранича с три въпроса. Първо, говорихте за сигурност, Теопол и ролята на Европейския съюз за укрепване на полицейските сили на Афганистан, така че страната да бъде в състояние сама да понесе кръста на своята сигурност. Нали, е, въпросът е не колко прави Европа и с колко души. Въпросът е, са, е също а, какъв е състава на афганската полиция сега и какъв трябва да бъде? А, моделът на щатите ли да се следва, нещо като военен тип полиция, това може би е малко по-щекотливо. Или бихме искали а, да съществува полиция като патрулите, които се движат из Амстердам тези патрули сами преценяват дали да спрат някого за проверка или не. Аз мисля, че европейският модел на полицейски сили е по-добрият, защото а, той ще даде възможност да се а, даде възможно най-голямо уважение а, към афганските граждани. А това е нещо, което доста е липсвало в миналото. Там доста се срина доверието към нас в, нашата, в тази страна. Така че това беше първият ми въпрос към вас. Какво разбирате под понятието да се даде път на самите хора от Афганистан, да им се даде по-голяма роля в възстановяването? Как може да бъде осигурено това прехвърляне на правомощия, това предаване на властта. Къде теглите е, линията, когато се е, предоставя властта? Как разграничавате талибаните от останалите афганци? С това ще спра сега. Господин е, Гелер, две минути. Like Господин Келъм. Господин е, посланник, искам да ви благодаря за изказването ви упряно на толкова а, опит. Без да предложите надежда, не можете да спечелите умовете и сърцата на хората. Мисля, че това е вярно и за нас, народите, които са изпратили свои представители в Афганистан. 25 държави, членки на Европейския съюз, имат войски в а, Афганистан. Това е максимално широк политически консенсус Залогът е много висок, както от политическа, така и от морална гледна точка. Обаче надеждата се срива и тук в Европа. Искам да ви запитам за това какво е впечатлението ви, е, какви са възможните альтернативи на сегашния президент. Като че ли американската администрация е взела е, решението си и е преценила, че господин Карзай е спечелил, въпреки всички осложнения. Но устойчивата демокрация се гради върху альтернативи, ползващи се с доверие. Има ли и альтернативи на господин Карзай, например господин Абдулах или някое друго политическо лице? Преди около 20 години е, се казваше на Запад, че трябва да подкрепим Горбачов, защото той няма альтернатива. След той се появи Елцин и пак казахме, трябва на всяка цена да подкрепим Елцин, защото няма альтернатива. В е, днешния брой на Фигаро, бившия шеф на разузнаването в Пакистан заявява, че Молах Омар и господин Карзай са от един и същи град и от едно и също племе. Така че не е невъзможна по-голяма близост между тях. И следващ въпрос. За връщане на бежанците а, сме отпуснали много средства. Гласували сме ги. Има ли такъв процес? Председателят, благодаря. Господин Келъм, господин Арлаки. Grazie, grazie, signor Presidente. Caro Благодаря, господин председателю. Господин посланник Секуи, разбира се, ние можем да подкрепим вашия призив за укрепване на мисията на Европейския съюз в Афганистан. Силно съм впечатлен от положителния тон във вашето изказване във връзка с това какво можем да направим и какво можем да постигнем. Впечатлен съм и от вашата искреност, що се отнася до трудностите, когато се работи в една от най-тежко засегнатите от различни проблеми в света страни в света. А, сега няколко въпроса. Можете да ни кажете точно какво мислите или само да ни дадете идея, защото те са доста трудни въпроси. Първо, партньорството. Това е един от най-важните проблеми в Афганистан. С какво управление, с какви участници, както на централно, така и на местно и регионално ниво, и в парламента може да бъде постигнат резултата, към който се стремим. Мисля, че има альтернативи. В политиката, според моите проучвания, винаги има альтернативи. Имате ли идея какво можем да направим без Кързай с друг тип коалиция. На второ място, въпросът с наркотиците. Някой не чух да го засегне. По отношение на изкореняването на а, опиума и альтернативите, альтернативната економика. Госпожа Хаутала. Sorry, I was listening to the Finnish interpretation. Извинявам се, слушах превода на фински и не чух името си. Добре дошли в е, Европейския парламент. Мисля, че трябва да ви благодарим за начина по който работите по тази така и трудна задача от наше име. В подкомисията за правата на човека в парламента неодавна имахме среща с оратори от Афганистан. Те дадоха много ценна информация. Искам коментар за това, което чухме. говори, например, пред нас госпожа Рейчел Рид от Кабул, от Human Rights Watch. Тя каза, че много се притеснява от евентуалното отражение върху правата на човека на предлагания диалог с талибаните. И искам да чуя какво е вашето мнение по този въпрос. Е, също е, чухме, че е, мрежата анализ за Афганистан тук в Европа има известни съмнения във връзка с измамите в изборите и дали комисията, която е назначена там, за да разследва тези измами, ще бъде достатъчно силна, за да не се подаде на натиск от страна на правителството. И на трето място, ако мислим за възможности за стабилизиране на положението като цяло в Афганистан, като се зачитат правата на човека, полицейската мисия на Европейския съюз. Може ли да обърне повече внимание на обучението за правата на човека, обучението за правата на жените, за да можем да разпрострем това влияние, което бихме искали да се усети благотворно там? Благодаря, госпожо Ха. Хатула. Сега е, госпожа Лесинг, две минути. Аз също искам да благодаря за пространното изложение, което породи у мен обаче няколко въпроса и тук искам да взема повод от колегите, които ръководят делегацията за Афганистан. Говоря за бъдещето на афганската полиция. Ние не веднъж сме се занимавали с този въпрос и аз винаги съм казвала, че трябва да има достатъчно треньори и обучители от е, ЕОПОЛ, които са членове на френската или на италианската полиция. Това всъщност са военни полицейски единици. Не знам дали това е истинския пример за афганската полиция и не знам дали това е истинска крачка по посока към демократично развитие и граждански полицейски апарат. А, това, за което говоря, няма нищо общо с нашите европейски ценности и това, което ние си представяме под а, полиция. Един колега каза афганизация на войната. Да, и аз съм загрижена за бъдещето на тази страна, предвид на това какво правителство има в момента в Афганистан. Правителство, което си сътрудничи с военопрестъпници, и едва ли има подкрепа сред населението. И това правителство, моля ви, работи с една високо въоръжена армия, която ще струва много повече пари, пари, които надвишават сегашните размери на афганския бюджет. Та питам аз, дали ще е възможно, господин посланник, да напълни менците, както вие се изразихте, откъде ще дойдат парите за европейската мисия? Благодаря, госпожо Лезинг. Господин Преда. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин посланник, за експозето, което направихте. Искам да отправя към вас три въпроса. Засегнахте много положителни аспекти е, на ангажимента на Европейския съюз в Афганистан. Питам ви, по ваше мнение, кой е най-положителният, най-добрият аспект? В коя област сте отчели най-голям напредък? Защото масивно присъства Европа в Афганистан и казахте, че много неща са направени. Кое е най-добро? Вторият ми въпрос е, е свързан с отношението между ЕОПОЛ и НАТО. Бихте ли ни казали кои са същностните аспекти на това сътрудничество? Има ли там тесни места? Така, въпроси, по които сътрудничеството може да се окаже крехко. И третият ми въпрос. Забелязах, че проведохте разграничение между приобщаване и помирение. Зная, че председателят президентът Карзай често използва думата помирение. Вие по този начин се ангажирате в полемика с президента Карзай или става дума само за нюанс? Благодаря, господин Преда. И сега последният въпрос от този кръг въпроси ще бъде зададен. Dijo usted al tomar posesión de su dificilísimo encargo, embajador, que. Благодаря. Господин Обилс. Господин посланник, давам си сметка за трудното положение, в което се намирате. Вие говорихте за е, необходимостта да се постигне интеграция между европейските племена. Днес е осмата годишнина, струва ми се, от началото на военната операция, военните операции в Афганистан. И сега е, се засилват разискванията, разширяват се разискванията за това как да бъде постигнато единство. Всеки може да има собствено становище, но мисля всички сме съгласни с прогнозата, че Европа ще има още дълго време присъствие в Афганистан. И през този продължителен период на присъствие в Афганистан ние явно трябва да зададем и да очертаем приоритетите. И също така трябва много ясно да ги представяме. Съгласен съм с вас е, за необходимостта да бъдат пленени сърцата и умовете. Може да плените сърцата и умовете, но не и стомасите. Значи, може да започнете с приоритетите за сърцата и умовете, но трябва да поемете отговорности за всичко останало. А тази отговорност много добре се обобщава от бившия министър-председател на Норвегия, която каза трябва да подобрите ежедневния живот на хората в Афганистан. Като погледнете цифрите за качеството на живота, Афганистан заедно с Нигер са в дъното на таблицата. За това говорим. Основният въпрос, който се очертава в проучванията на общественото мнение в Афганистан, е въпросът за храната и въпросът за здравето. От това се интересуват хората. Какво планирате и смятате, че Европа може да направи, за да подобри положението на афганците в, тази, в тези две сфери? Председателят, благодаря. Сега давам думата на посланика да отговори на въпросите. I will be, uh, very brief. Ще бъда съвсем кратък. И така. По въпроса за полицията и сигурността. Има един израз, който в Афганистан е доста популярен. Именно безмолвното цунами. Това означава, че долу-горе всеки ден 4, 5, 6 полицаи биват убити от талибаните. Защо? Защото почти нищо не се чува по този въпрос. Почти, защото имате възможност да погледнете Guardian преди два дни излезе е там един коментар от един колега, в който се казваше точно това. Възползвам се от а, възможността, отговаряйки на този въпрос, да засегна още един. Мисля, че при днешната ситуация в тази държава ние имаме нужда да държим някои части от страната с помощта на полицията, за да може да се изяснят нещата и другаде. Тоест, когато се прочисти някакъв район, се оказва, че няма кой да държи положението. силите за сигурност се изтеглят и талибаните се завръщат. Но според нас, полицията, която е нужна, трябва на първо място да е способна да си взаимодейства ефективно със съдебната власт. Не може да изправите пред съда никого, ако полицията не го е задържала. Това е много важно. Важно е също да се изгражда доверие. кой а, представлява силите за сигурност в градските части, например. Еопол, аз пропуснах да кажа това, а, спомага за решаване на един друг много важен въпрос, именно корупцията а, сред полицията. Според почти новия министър на вътрешните работи, и аз цитирам, ако решим въпроса с корупцията в полицията, ще имаме възможност да направим голяма крачка към решаване на проблема с корупцията в страната като цяло. Е, работи точно в тази посока. Сега, за въпроса за организацията. Според мен, организация означава две неща. Първо, прехвърляне на определени дейности към афганците, а на първо място сигурността. И второ, реализация на една идея, която е от е, основно значение, а именно взаимната отговорност. Тя е възможна само при реализация на планираните мерки. А, това е идея, която се повтори и по трети не веднъж на а, редица конференции. Това означава а, включване на приоритетите в бюджета на, Афгани... на или те наречената афганистация – а, склонен съм да мисля, че ако работим по тези две направления, ще се постигне значителен напредък. Позволете, между другото, да кажа още няколко неща. Понякога струва ми се, сме склонни да говорим все едно, че се готвим да се изтеглим а по-скоро трябва да говорим за стратегия на преход в Афганистан. Преход, защото ние трябва да продължим своята ангажираност в дългосрочен план. Някои дейности на добре функциониращата държава, обаче включително сигурността, междувременно трябва да се прехвърлят в ръцете на афганската държава за альтернативата на Харзай. Искрено казано, от началото на изборният процес ми бе поставен точно този въпрос. И аз винаги отговарям на този въпрос по един и същи начин. Нека афганците да решат. Те могат да го направят и би трябвало да го направят. Освен това, именно в техните очи трябва да а, спе, да спечели доверието този нов лидер. И за това те трябва да решат. Те ще решат кой ще е най-добрият лидер на страната им. А, искам да поясня. Каразай и Мулар Май не са а, в едно, <clears throat> а, едно, едно и също племе. Е, е, е, Карзай е от Дюармай, а другия от другия клон на това същото племе, но може да се каже, че е под племе на Отаки. По принцип, искам да кажа, че това няма да помогне много за решаване на въпроса. Както и да е, Въпросът е много важен. А та за беженците искам да кажа, че европейските държави са доста, доста щедри. Това е голям проблем. Афганистан години наред е лишен от най-добрите си източници на енергия между 100 000 и 1 милион души на тези избори не можаха да гласуват, просто защото не бяха в страната. А вие засегнахте ключов за бъдещето на Афганистан въпрос. Много ви благодаря за тези въпроси и противна на общите впечатления. Не всички посланници ги бива в това да ходят по чужбина и да разказват разни небивалици от името на своята страна. Така че аз искам да ви кажа следното. Вие изложихте изключително удачен анализ на актуалната ситуация. И а, точно това виждам аз, което прозвуча във вашите въпроси, в ситуацията след а, изборите. А, Афганистан не е просто сбор от а, а, милиони хора от различни националности. Това е едно многообразие, което според мен всички афгански политици трябва да отчитат. Не трябва да се гледа просто през рамо. А, за да видиш кой е зад гърба ти. А, това, според мен, не е просто лозунг. Сегашното правителство, както и предишното, управлявало през, през миналите 4-5 години, включва редица изключително талантливи, компетентни, добри министри. Това несъмнено е така. Тъй, че бих очаквал министрите доказали своя професионализъм и е, ангажираност е, да запазят е, постовете си. Или на същата длъжност, или на подобна. Надявам се, след като приключат изборите, все повече министерски постове да виждаме именно такива хора. Сега аз не говорих за другия въпрос, за наркотиците, тъй като той е, се разглежда като е, доста е, спорен въпрос. Струваме се, започваме да осъзнаваме сложността на тази тема. Не става дума само за економика. Това не е чисто економически въпрос и далеч не е въпрос само на статистика и альтернативни посеви. Както знаете, альтернативните посеви са важни. Да, ние трябва да намерим такива или да намерим а, къде да се реализира тази продукция. Трябва а, да имате път а, да изнесете дадената стока на пазара, за да получите от нея доход, а не просто да я заса, засявате. Ние с ангажираност работим в това положение, в тази посока, но има доста неща, които трябва да се направят от страна държавата и други брънки от тази сложна верига също трябва да са на място. Една такава брънка е а, че трябва да се реши въпроса с значително присъствие на организирана а, и то транснационална престъпност а, в а, тази а, верига на а, опиума. А, също така, ако Афганистан произвежда наркотици, значи трябва да има възможност да внася прекурсори. Следователно има такава търговска верига им трябва да се а, е, спечели а, е, сътрудничеството от страна на тези наречените транзитни държави, за да помагат и те в тази борба. Трябва да се пресече пътя на прекурсорите, тъй като ако а, се проследи откъде идват тези прекурсори, се вижда, че а, се пресичат редица граници и явно няма добра а, а, осигуреност по отношение на митническия и друг вид контрол. Трябва да се обединят доста усилия и то транснационални, а, за да се пресече тази дейност. Отдавна говорим за различни методи на напълно премахване на насъжденият на, от амак, а, да бъдат изкоренени, заменени с други. По въпроса за полицията, а, може би а, привидната фрагментация по отношение на внедряването различни модули и липса на обща координация е, бих казал, впечатление само на пръв поглед. А, в Афганистан, в тези е, усилия се включват всички, които имат някакъв принос към обучението. Обучението в полицията от страна на Съединените щати, на НАТО като цяло или на ЕОПОЛ. Тази е, група, която се нарича IBCB, е един вид на техни... техническо ниво стратегическата част от а, а, тази организация. Трябва да кажа, че има отлични взаимодействия а, и връзки между всички участници в, в процеса, макар а, и техните подходи да се различават мисля, е, че успешно се решава въпроса по координацията. Още много може да се направи, но все пак убеден съм, че вървим в правилна посока. Е, за най-важният област, където е постигнат напредък. Нещо, което определено се смята за успех е резултатът от дейността на Европейския съюз в областта на предоставянето на здравни грижи. Около 80% от афганското население има достъп до здравеопазване. Е, при няколко години това беха около 30%. Това е реално подобряване на а, качеството на живота. Също така реално показва на населението какви са тези основни услуги, които трябва да осигурява държавата. На 21 септември, при няколко седмици, се проведе кампания за вакцинации където а, се обхвана и населението в области, където бунтовниците а, са доста силни. Какво означава това? Това означава, че осигуряването на този вид здравни услуги, като обща вакцинация, а, навсякъде от държавата, включително е, особено уязвими групи от населението, като децата, бе популяризирано до такава степен, а, че дори и бунтовниците а, оказаха съдействие. Ставаше въпрос за вакцина а, за полиомиелит. Трябва да кажа, че има и други области, където успехът все още не е, се е показал в пълния си блясък. Особено а, имам предвид а, в а, областта на местното управление. На местно равнище е ясно, че или а, ще се държим за ръце, или ще увиснем по-отделно на а, въжето. А, а, това а, означава а, да има добро съдействие между офисите на ЕОПОЛ и други организации, а, присъстващи в Афганистан. Има възможност за финансиране до 80% от разходите на проекти с европейски пари. Това не е технически натовска задача, но а, искам да кажа, просто се опитваме да а, решим въпрос за фрагментацията на международното присъствие в Афганистан чрез подобен род инициативи. Ако правилно съм разбрал, в началото говорихте за европейски племени групи. Искам да ви разкажа една случка, когато се запознах с Карзай – той ме пита, а какво точно работите вие, защото не ми е ясно. Аз се опитах да му обясня, възможно по най-добрия начин. Казах му, господин а, пред, президент, е, Европа един вид е като Афганистан. Има различни племена. Понякога се събираме заедно, за да взимаме важни решения по-често това го правим в Брюксел. Така че, що се отнася до Афганистан, моята задача е да се опитам да събера а, племената заедно. И той каза, аха, значи прилича на моята работа, сега вече ми е ясно какво правите и вие. Благодаря, господин посланник. Колеги, със съжаление трябва да ви кажа, че времето ни притиска. Който иска да зададе въпрос, ще трябва да се ограничи до една минута, за да има време той да отговори, защото той е трябва да тръгне в 5 без 15. А, така по един въпрос и никакви изявления и пояснения. Благодаря господин председател. Очевидно, в силите на НАТО и е, на Европол, на ЕУПОЛ трябва да останат в Афганистан до тогава, до когато се, е, вече сме сигурни, че това не е безопасно убежище за международния тероризъм. а, ставаме свидетели на увеличение на а, жертвите Американците призовават към засилване на присъствието там. трябва да се засили държавността там, която, както вие казвате, трябва да демонстрира своята капацитет, възможности за управление и доверие, но ако от държавата се управлява от хора, които са така свързани с измами. Как може да се очаква това? И ако единият кандидат е спорен, то тогава как може да очакваме, че друг кандидат ще е спасен от тази болест? Благодаря, господин председателю. Искам да задам въпрос по-скоро на стратегическо ниво. Искам да знам, господин посланик, какво е становището ви по един много елементарен въпрос? Вие... Ние знаем само, че военното присъствие в Афганистан налива масло в огъня на метежите и е, дава сила на талибаните. Мислите ли, че е време да се мисли вече и да се планира едно интелигентно оттегляне, изтегляне от Афганистан? Възоснова на това, което ни казахте, че преди година-две положението е било доста по-добро, а сега се е влушило, както от гледна точка на а, сигурност, така и от гледна точка на удовлетвореност от това, което ние правим там или на умора, както казахте. Не мислите ли, че след година ще се подобри положението, ако възприемем тази стратегия? Мисля, че е крайно време да намерим альтернативна стратегия и да интегрираме това, което подлежи на интегриране в Афганистан, след което да оставим афганците да се оправят както намерят за добре. Най-сетне да се откажем от иллюзията, че можем да управляваме страната. Бален. Господин Ван Бален. Господин председателю, мисля, че е по важно дали ние смятаме, че са били легитимни изборите в Афганистан. Но искам да питам посланника Секви дали изборите дават на президента Карзай достатъчно доверие към него в собствената му страна. Благодаря. Un minuto. Госпожа Благодаря, господин председател. Искам да взема от, повод от доклада за изборите. От независимата афганска комисия по човешките права чухме, че в сравнение с 2004-2005 година много жени вече имат право да гласуват, но са разочаровани от живота, който водят и не са отишли до урните. Запознати сме с достатъчно случаи, в които европейските наблюдатели и международната общност много късно са се сетили, че на жените е необходима сигурност, за да отидат да гласуват. Доколко сте си извадили поуки, доколко се планира да се информират жените по-добре, и да бъдат по-добре пазени за следващите избори. И Думата има господин Омен Ройтен. Groot respect voor... Господин председателю, е, моите уважения към посланник Секви. Нещата започнаха с това, че европейските граждани са все повече против ангажимента на техните държави в Афганистан. Не можем да оставим нещата така. Какво ни съветвате? Как да общуваме с американците? Какво може да направи господин Карзай? Господин Свобода, една минута. Грация, президенте. I have only one question. Um... Благодаря, господин председател, Имам само един въпрос. Работейки така, както работите и работейки така, както ние работим в Европа, какво смятате? Колко дълго ще трябва да трае е, военното присъствие там? А, вие говорихте там за червените светлини. Е, три години, пет години, 10 години. Колко смятате, че ще продължи присъствието на военните? Благодаря господин Свобода, госпожа Шакен. Благодаря, господин председателю. Господин посланник, много ви е трудно, както тук, така и в Афганистан. Говорихте за недоверието към институциите. Е, хуманитарни работници и е, военни заедно ли е, участват в възстановяването и ще дадат ли повече свободи на афганските граждани? Партньорските организации все повече отправят някакви твърдения и има твърдения за тях, че има нарушение на правата на човека, има измами от тяхна страна. Твърди се, че европейците е, са там не за да помагат на афганците, а просто е, помагайки на определени структури, те стимулират измамите и нарушенията на правата на човека. Какво бихте казали по този въпрос? Е, Госпожа Луначек, една минута. Благодаря. Господин Секи, вие казахте, че афганците трябва сами да решат кой ще е президентът им. Неодавна обаче чухме, че е, е, имало разнобой е, и господин Бан Кимун е казал на представителя си е, да не се намесва, защото е имало твърдения за много големи измами и сега като че ли ООН отхвърля тези предходни твърдения и казва, ще работим с Кързай, каквото и да е станало на изборите. Ако наистина афганците са тези, които трябва да вземат решение за себе си, мисля, че трябва и този въпрос да се изчисти, а не да се каже само ще работим с Кързай, каквото и да е станало. Какво смятате, че трябва да се направи по отношение на твърденията за измама. Не мисля, че най-добре ще поступим, ако кажем, ще работим с кърза и нищо няма да разследваме, каквото ще да е станало. Благодаря, госпожо Луначе. Вице-президенте, идемо 30 секунди. Една минута и 30 секунди за следващия оратор. Заместник председателя Паско, благодаря. Благодаря за изложението ви. Моето впечатление е, че Колкото по-дълго оставаме, толкова по-трудно става. Ако вземете, например, положението на, Афган... на талибаните в 2001-2002 година и сравните с положението им сега, ще видите, че те са се върнали. И на практика ни затрудняват живота много повече, отколкото преди години. Това е една индикация. Въпросът ми е, доколко сме взели наистина предвид афганските традиции в това, което се опитваме да им дадем като държава, като държавни институции, полицейски институции, всичко, което според нас трябва да има една модерна държава, за да предотвратим превръщането, повторното превръщане на Афганистан в светилище, свято убежище за тероризма. Благодаря. Секунди е стато на минуто. Грация. Е, Много кратък бяхте. Вместихте се в минутата. И така сега, посланник Секви, надявам се, че във вашите 15 минути ще се умеете да отговорите. Ай, благодаря. Преди да отговоря, е, искам да кажа нещо, което пропуснах пуснаха. То според мен е много интересно и много важно. Един депутат ме пита как да съчетаем помирението и правата на човека, и особено правата на жените. Бих искал да ви разкажа нещо, което според мен е много, много значимо. Един човек по възможно най-ясен, най-красноречив начин е, ми обясни за какво става дума. Е, става въпрос за, за една госпожа е, от областен съвет в Афганистан. Ако за мен се окаже невъзможно, ми, ми, ми казва тя, да, да не представлявам своята общност, ако не мога да пратя дъщеря си на училище, то, то а, а, какво друго? Аз, аз не, не бих се а, примирила с това положение. Е, е, ето, ето това е онзи прак, който не може да бъде прекрачван, според мен. Е, по-нататък, въпроса за е, измамите, за нарушенията на избирателния закон. Ставаме свидетели на, на един сериозен спор с участието на, на мисията на ОНЕ в Афганистан. А в моя мандат ясно е казано, между другото, че следва да оказвам подкрепа на УНАМ, на, на мисията на ОНЕ. И так му това се опитвам да правя а, по силите си. И а, случаят е, е твърде прискърбен. А, още повече, че и, и двамата спорещи са в, в близки лични отношения с мен. Но аз по-инак бих гледал на, на този проблем. А именно, ясно е, че ние не можем да приемем а, нарушенията на закона, а, измамите. Ако ме попитате и имало ли е нарушение на избирателния закон, категорично ще кажа да. Ако ме питате колко големи са били нарушенията, е, бих казал, не знам. И предпочитам да изчакам е, решението на институциите, които отговарят за разследването на, на нарушенията, особено е, комисията по жалбите, знаете, в чието петчленен състав трима са чужденци. Изчаквам констатациите на тази комисия, след което, мисля, бих могъл да направя своите изводи. Онова, което не желая да правя, във всеки случай, е да е, оказвам подкрепа на процес, който, както казах е, в самото начало, е, се основава на работата на двете избирателни институции – като в същото време подронвам доверието в констатациите на тези две институции преди те да са свършили работата си. Аз не мога да допусна това. Е, доверието, с което се ползва президента. Често казано, това е работа на, на афганците и най-красноречивият начин, по който те биха могли да изразят мнението си, доверието си, е като гласуват. При условие, разбира се, че на резултатите от изборите може да се вярва. И пак се връщаме на работата на независимата избирателна комисия и на комисията по жалбите. Ролята на жените по-нататък – Позволете ми да кажа, че ролята на жените в афганския политически живот е решаваща. Афганските жени, е, членове на парламента, са бих казал, и това е личното ми е, и напълно отговорно изразено мнение – е, е, е, не са по, по некомпетентни. Напротив, те са далеч по-добри от своите колеги мъже. Вярно е, че избирателната активност, поне по данните, с които разполагаме, сред жените е ниска. Но доброто е пък, е, че е, броя на жените избрани в областните или провинциалните съвети е по-висок от миналия път. И това е добра новина, според мен. Не на последно място и поради това, че на, на местно равнище жените са подложени на сериозен натиск. Как да утвърждаваме ролята на жените е, във връзка с следващите парламентарни избори? Според мен това общо взето е отговорност на международната общност, е, а и на афганските институции. Отговорност е и на парламентаристите от други страни. Причината, поради която апелирах към вас да засилите, да засилите присъствието си, е, в афганския парламент още преди следващите парламентарни избори е, е тъкмо тази. Да, да се вдъхне кораж, е, да, да бъдат овластени, образно казано, жените. А повярвайте ми, те вече са достатъчно смели е, и, и, и са в състояние да допринесат за добруването на страната си. Без съмнение, е, в отговор на зададените въпроси, ние не можем да изоставим е, Афганистан и трябва да, да проявим воля е, за продължително присъствие. Вече, що се отнася до военното присъствие, колко години ще продължи то, не знам, аз не съм военен специалист, не мога да, да предскажа каквото и да било. Моето послание е друго. Необходимо е да засилим и укрепим процеса на афганизация, така да се каже, на сигурността. И ние можем да направим това. Сега, що се отнася до местните традиции? Е, това е много, много важен въпрос за е, равновесието на, на силите <laughs> между нашите ценности и афганските традиционни е, ценности. Според мен отговорът пак се свежда до така наречената афганизация. Пет години е, вече съм в Афганистан. И опитът ми сочи, че афганците са все по-горди от възможността да участват активно в управлението на собствената си страна. И тази гордост се изразява не само пред чужденците, пред представителите на Запада. Нека ви разкажа нещо много интересно. Е, имам един приятел, който е, е, командва в източен Конар много, много тежка провинция. От време на време се, се срещаме с него, разговаряме през 2005 година той ми оказа съдействие, когато една италианска гражданка беше отвлечена. И, и аз често се допитвам до него. И, и миналия път, когато разговаряхме, опитам как, какво мислиш за помирението, помирението. Той ми казва, виж сега, трябва да разграничаваме между афганските талибани и чуждите талибани. Понеже в моята провинция, в Източен Конар, има определен брой чужденци талибани от, от тата границата и, и на нас ни е дошло до гуша от тях, от тези чужденци, които ни се, ни се бъркат. А, така че Виждате, афганците все повече осъзнават силата си, възможностите си, все повече осъзнават това, че е крайно време да се захванат с управлението на собствената си страна. Така, нека благодарим на посланик Секви. Е, това беше е, отличен обмен е, на мнения с вас. По някои въпроси разговаряхме доста задълбочено, въпреки недостига на време. Благодаря на, на всички колеги. Благодаря им за това, че бяха кратки, а пък господин посланник даде отлични отговори по един широк кръг от въпроси. Както казах е, в самото начало, представяйки господин посланник, нека го повторя, е, надявам се това да бъде началото на продължително сътрудничество помежду ни. Надявам се да, да се виждаме по-често, да, да обсъждаме важните въпроси и, и най-вече е, онова, което ние е, бихме могли да направим конструктивно, утвърждавайки каузата на мира. Жизненно важно е наистина да укрепваме, да утвърждаваме мира и економическото развитие, зачитането на, на гражданските права и свободи. С това и благодаря за кратко ще прекъснем работата на заседанието. Ще продължим след малко, за да обсъдим кандидатурите за удостояване с наградата Сахаров. Заседанието ще продължи при закрити врата в 17.15. Благодаря.